Mesdames, Messieurs, bonjour. Allez, on va y aller. Госпожи и господа, е, добре дошли. Можем да приемем проект от дневния ред, ако няма някакви възражения. Е, здравейте, колега. Виждам, че влизате в залата. L'approbation des procès-verbaux des réunions du 8. Е, приемаме протокола от заседанията 8-9 октомври и 5 ноември тази година. Ако нямате възражения, шумнички сте днес, колеги. Консултантите и съветниците, Виктор, моля ви. Благодаря, Виктор. Не чу. Така, е, е, дължа ви важно съобщение, колеги. Уважаеми колеги, както вероятно знаете, днес е 3 декември 2018 година, ден на който отбелязваме Международния ден на лицата с увреждания. Денят е обявен за пръв път през 1992 година от Организацията на Обединените нации и целта на тази инициатива е да се работи за благосъстоянието и правата на лицата с увреждания във всички сфери на обществения живот. Днешния ден ни дава повод все така да ратуваме и популяризираме за каузата на лицата с увреждания. Тази година темата на Деня на лицата с увреждания е, е независимия им живот, възможностите за независим живот, за е, едно общо и трайно включване в всички сфери на обществения живот в рамките на програмата за устойчиво развитие Хоризонт 2030 година. Никой не бива да бъде оставен в страни от обществените процеси. Те, лицата с увреждания, могат да направят своя сериозен принос, а ние всички бихме могли да ускорим процеса на едно приобщаващо развитие. В това число в градската среда. По искане на нашата комисия, тематичният отдел е изготвил изследването, то е на входа на залата, може да вземете екземпляри и целта на това изследване е да анализира в дълбочина въпросите за достъпността е, на физическата среда от транспорта е, до туризма, е, в всички страни на, на, Европейския съюз, да изработи една карта на, на достъпността, в това число за междуградския транспорт, местния транспорт и туризм. Транспорта на, на дълги разстояния е предмет, който е регламентиран на общо европейско равнище. От друга страна обаче, положението на местния обществен транспорт, който е уреден нормативно според националното законодателство на всяка държава членка, е, е, е, и дори по местни общински наредби, се характеризира с крайно многообразие в малките държави членки и в големите градове общо взето се констатира добра достъпност, докато в други държави членки, особено в селските райони, въобще не можем да говорим за достъпност на местния транспорт за лицата с увреждани. Следователно трябва да бъдат вземани далеч по-координирани за напред национални мерки, но и на това равнище Европа би следвало да бъде активна и да насърчава промяната. По инициатива на Европейския парламент, Генералната дирекция за вътрешния пазар на Европейската комисия наскоро учредиха нова награда Европейска столица на интелигентния туризъм и а, критерия достъпност е сред четирите а, критерия, определящи а, носителите на наградата. Що се отнася до туризма, правомощията на Европейския съюз се свеждат до координация и информация. Могат да се хармонизират в рамките на целия Европейския съюз информационните системи за достъпност, но до сега няма кой знае какви е, резултати, а все повече расте броя на отделните информационни източници. При все това, смятам, е необходимо да припомним, че в повечето от държавите членки и техните териториални единици достъпността на транспорта и туризма определено се е подобрила през последните 10 на 20 години, но все така още трябва да се, да се прави и полаганите усилия все още далеч не отговарят на нуждите. Твърде трудно е, например, да се организира едно пътуване на, на, на голямо разстояние през няколко вида транспорт с необходимата достъпност. И а, това е причината, по която аз бих искала да припомня, че съветът и парламентът, които са сключили на 8 ноември е, тази година, е, споразумение по предложението на Комисията за нормативен акт за достъпност, е, за сближаване на националните законодателства на административните актове във всички области на живота, за всички продукти и услуги. И съответно, нашата комисия е, за транспорта участва в този законодателен е, процес. Е, за съжаление, трябва да призная, че що се отнася до транспорта, измененията за по-голяма достъпност за лицата с увреждания или лицата с понижена мобилност се натъкват на сериозно, сериозна съпротива от страна на съвета и, и това е недопустимо недопустимо, особено що се отнася до всички интермодални платформи е, или туризма. Окончателният текст на акта ще бъде гласуван е, в пленарната зала и аз се надявам тези недостатъци да бъдат поправени от Европейския парламент. Лично аз съм убедена, че освен приемането на този акт, би трябвало да посветим далеч повече средства и усилия за повишаване на физическата достъпност в Европейския съюз, така че всеки гражданин, всяка гражданка да получи достъп до мобилност, разбира се, но за всички лица с понижена мобилност, където и да са те в Европейския съюз, би следвало да бъдат снабдени с безпрепятствени възможности за достъп до обществения транспорт. Благодаря ви, уважаеми колеги, за вниманието. Смятам, че това трябва да бъде за нас приоритетен въпрос. Изказвания, господин Делор, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бях докладчик по становището на нашата комисия и ние е, много добре работихме с колегите в Сянка е, под ръководството на е, депутат Ладгард един от нашите приоритети на, на нашата комисия бе придаването на задължителен характер на мерките за облегчаване на достъпа за хората с увреждания и с е, е, различни сенсорни увреждания, безпрепятствен достъп до е, застроената среда и съответно до, до транспорт. И ние настоявахме много, както посочихте и вие, госпожо председател, да бъдат уредени всички форми на местен транспорт и преходите между видовете транспорт, така наречената интермодалност. Не успяхме да преодолеем неотклонната съпротива на съвета. И нали, просто като оказахме се като човек с увреждане в началото на една доста стръмна стълба, по която не успяхме и да се изкачим. Um, and uh, yes, we actually managed to get self-service ticketing. А, поне успяхме да, да въведем особени автомати за, за транспортни билети, за самообслужване на лицата с увреждания, но, но не много. И за съжаление различните сдружения на хората с увреждания, които ни пишат по всички тези въпроси, е, с основание се почувстваха разочаровани от Съюза. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Тейлор. Колега, желаете ли да добавите нещо? Имате думата. Благодаря госпожо председател. Благодаря на тематичното звено за изготвеното изследване. Е, наясно сме всички колко може да бъде затруднена, да, да затруднява градската среда е, хората с увреждания и, и по, по линия на, на мобилността, на, на транспорта в Европейския съюз. Знаем, че тази битка трябва да се води на местното и на националното равнище. Е, е, в доклада Либератски и други има красноречиви примери е, за това. Доклад посветен на правата на пасажирите в железопътния транспорт. И аз се надявам всички местни общности и в частност неправителствените организации да се възползват от този доклад – за да водят битката на местно равнище, в това число да привличат е, едно по-солидно финансиране. Е, следва да е, си даваме сметка, че ние като Европейски парламент не можем да стигнем до всяко село в Холандия, в Австрия или в Германия – Местните общности трябва обаче да са снабдени и то благодарение на нашите усилия с средствата да водят борбата за подобряване на положението по места. Значи, благодаря ви за изключително полезния доклад. Благодаря ви, господин Декамп. Ето това е причината, по която независимо от териториалния мащаб, е, област, град, е, аз мятам, че министрите на транспорта следва да възприемат тази задача като приоритетна, по която причина този доклад, който би трябвало да пробуди всички, с е, едно просто послание. Никой не бива да бъде оставен в покрайнините на, на, на мобилността. Ето, от, от утре трябва да стигне този доклад до отговорните лица. Преминаваме нататък с проекто регламент за изменение и допълнение на регламента за общностния визов кодекс. Трябва да гласуваме, но, но да видим първо дали имаме кворум. Така че тест. Започнете гласуване. Така, имаме достатъчно депутати. Можем да пристъпим към вота. Господин Лили, това е вашия доклад. Първо, за, против, въздържали се, приема се. 39-то, за, против, въздържали се, приема се. 40-то, за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно първо за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 42-ро, против, въздържали се, приема се. 48-о за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се. Не е ясно, проверка. Започнете гласуването по 47. Прекратете. Отхвърля се, ама не вдигате ръка. не, може би понеделник, понеделник сутрин мина. 49-то е, за, против, въздържали се, приема се. Амблок А, 50-то и други, за, против, въздържали се, не знам.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 55 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим. Е, гледат ме укоризнено. Е, да проверим. Мисля, че е отхвърлено, но все пак. Прекратете. Е, отхвърля се. 56-то за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Блок Б за, против, въздържали се, отхвърля се. 73-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 74-то за, 75-то, извинете, приема се. 74-то за, 74-то, Из, изгубихте, изпуснахте ли го? Значи, 74-то, 7-4 за, против, въздържали се, приема се. 76-то за, против, въздържали се, приема се. Блок С за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 81-во за, против, въздържали се, отхвърля се. 82-ро за, против, въздържали се, отхвърля се. 83-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то за, против,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 18-то проверяваме. Гласувайте, моля, 18-то. Мисля, че си беше прието. Прекратете гласуването. Прието. 20-то. против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то за, против, въздържали се. Не е ясно. 26-то. Je vais fermer le vote. Ah, c'était serré, hein?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 въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно четвърто за, против, въздържали се, приема се. И с това приключват отделните изменения и допълнения. Започнете гласуването по текста с изменения и допълнения. Прекратете гласуването. 26 ма за, против 7, няма въздържали се. Докладът е прият. Браво, господин Юели. Така, минаваме нататък. Доклада на госпожа Грифин. Е, погодба между Съединените Американски щати и Европейския съюз за сътрудничество при нормативната уредба на въздушната безопасност. Е, електронно гласуване. Гласувахте, прекратете. 30 за, 3 въздържали се, приема се. По-нататък доклада на господин Кит Тейлър. Доклад за е, изпълнението по отношение на регламент 1-2005 за защита на животните. Първо компромисно за против въздържали се. Приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Пето. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нататък трето компромисно за против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто, компромисно за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Пето компромисно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 Компромисно десето. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 75. За, против, въздържали се, приема се. 75-то да проверим, заповядайте. Прекратете гласуването. 14 срещу 19. Отхвърля се. Прави бяхте. Значи 11 за, против, въздържали се, приема се. Веднага отиваме на 78 за, против, въздържали се. О, приема се май. Да видим. 78. Проверка. Прекратете. Приема се, да. 13-то компромисно за против въздържали се. Приема се. 81-во за против въздържали се. Не е ясно. Проверяваме 81-во. Започнете. Прекратете гласуването. Приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, а то пада, добре. И това беше по този доклад бързичко. Текста в цялост с изменение и допълнение по електронен път. Започнете Прекратете гласуването. 27 за, 5 ма против, въздържал се един. Браво, господин Тейлор! Вашият доклад е прият. Але, ну континю. И така, нататък. Последния вод за днес. Относно е, докладчикът е господин Салини. Е, оперативна съвместимост на системите за събиране на пътни такси и обмена и облегчаване на презграничния обмен. Гласуваме целият текст по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Браво, господин Селини. Никой не ви пречи, нямаме въздържал се, нямаме против, пълно единодушие. Браво! И нататък, следваща точка от дневния ред. Механизмите за връзки е, в периода 2014-2020 година, след е, напускането на Съюза от страна на Великобритания, изменение на регламент 1316, докладчик съм аз. Ще изчакам унежи, които искат да напуснат залата, моля да го направят сега. Allez, nous commençons. И така започваме с доклада за механизма свързан на Европа за периода 2014-2012 година и отеглянето на Обединеното кралство. Скъпи колеги, колеги, докладът ми има за цел да измени проекторегламентът регламентът представен от Европейската комисия за промяна на механизма на свързване на Европа в случай, че не бъде сключено споразумение за отегляне с Обединеното кралство в контекста на преговорите за Брексит. Европейската комисия с най-добри намерения, а именно да предвиди какво би се случило в случай, че не бъде сключено споразумение, излиза, по мое мнение, с прекалено лаконично предложение, което не е на висотата на предизвикателството. Ето защо реших, че е по-добре да се създаде е, истинска е, нормативна защита за Европейския съюз. Тоест, редица от е, мерки, които взаимно се допълват. На първо място финансови мерки, ако се стигне до създаване на външна граница по боговете на Ламаша и на Северно море. Към тях се прибавят оперативни мерки, с които се създават нови морски маршрути между Ирландия и съседните и страни. И на трето и най-последно, според мен, място предвиждам, предвиждам въвеждането на мерки, които да гарантират справедливостта между държавите членки на Европейския съюз. Европейската комисия ни предложи е, голям брой е, проучвания, които показват, е, че съседните на Веденото кралство страни, а именно Ирландия, която споделя сухопътна граница и Франция, ще са страните, които ще са най-тежко засегнати, ако не бъде изключено споразумение за оттегляне. Дори се опитахме да, изклю... да изчислим последиците от нескочното споразумение в областта на транспорта и ви припомням, че само в областта на превозът на товари се очаква увеличаване на цената с 5% за вноса и за износа, тъй като преминаването на новата външна граница ще доведе до сериозно увеличаване на разходите. На второ място, някои морски пристанища в момента са напълно свързани с а, трафика през Ламанша между Кале и Дувър, например, по тази отсечка. Тоест, ако се, ако се възвърне външната граница, се нарушава този стопански модел и се губят работни места. Освен това е ясно, че въвеждането на външната граница ще увеличи броя на камионите на път към пристанищата. С 20 км се очаква увеличаването на опашките в Кале. Тоест, очаква се опашка от 20 км камиони в Кале и 27 км в Дувър. Ако се предвиди време за проверка от 2 минути, допълнително време за проверка по две минути за камион. Ето защо в доклада си се опитах да уточня къде могат да се създадат нови маршрути за товарен превоз и да се гарантира по-добра хармония в Европейския съюз с 27 държави членки. Тоест, пристанищата на нали, Нидерландия ще бъдат свързани с Ирландия, пристанищата на Кале и Дункерк в Франция ще бъдат свързани с Северноморският коридор, за да се свържат с Ирландия. Но също така предвиждаме създаването на втори коридор, Атлантическия коридор, като създадем като, като включим пристанища като Брест, Лан, пари, след което се предвижда допълнително финансиране за възможно най-добро оборудване на новите транспортни пристанища. Те трябва да бъдат снабдени с нови мощности за контрол и за прием на тежкотоварни превозни средства. И също така предвижда създаването на нов фонд за приспособяване към отеглянето на Обединеното кралство, с който да се компенсират евентуалните загуби от Брексит за най-тежко засегнатите територии и стопански субекти. Или казвам с две думи, имаме нужда от време, от пространство и от пари. Времето вече не е на наше разположение, ако не бъде сключено споразумение и за това целта е да сме, взехме решение да приемем този доклад по ускорена процедура. Средствата трябва да бъдат мобилизирани. Предвиждам ставането на две нови бюджетни реда, но трябва и Европейската комисия, и Европейската инвестиционна банка да са готови да отпуснат средства на засегнати територии. Отношение на, на пространството се изисква изграждането на нова инфраструктура, което няма да е лесно в краткосрочен план, но дори и в случай на сключване споразумение ще ни трябват поне 3 до 3 години за преоборудване на пристанищата и да дадем възможност на стопанските субекти на оператори да се приспособят към новосъздадените взаимоотношения с Обединеното кралство. Това, скъпи колеги, е пътната карта, която исках да ви представя днес. Предлагам ви да я обсъдим и най-вече да чуем позицията на Европейската комисия – Целта ни е да имаме ясна пътна карта, която да може да бъде приложена възможно най- в кратки срок, възможно най-кратки срокове в на изключване на споразумение. Господин Мизолие, имате думата. Мерси beaucoup, мадам Много ви благодаря, госпожо председател, за изготвения от доклад. Отнасям се към председателят и докладчик роля, която съвместявате. Докладът е посветен на ролята за механизма на свързване на Европа при отегляне на Обединеното кралство. Или т.е. как могат да бъдат спасени пристанищата на Северно море от в случай при катастрофалният сценарий за отегляне на Обединеното кралство без споразумение. Планът ни за развитие на пристанищата и голям брой работни места, свързани с тях, няма да ще пострадат много тежко, ако не изготвим много ясна пътна карта до 29 марта 2019 година и средствата, които са заделени в рамките на механизма свързана на Европа, за този път ще бъдат загубени, ако не успеем да преначертаем маршрутите, които стигат до Ирландия. Затова е важно да покажем, че Брексит може да се превърне във възможност да заздравим връзката помежду си, а не да бъдем отслабени. Ето защо на законодателните органи пада отговорността да дадат отговор в този случай. Ви твърдите, че предложението на Европейската комисия не отговаря на висотата на въпроса, който обсъждаме, въпреки че се свързахме с всички засегнати страни, с представителите на всички местни и регионални органи, Европейската комисия не изготви оценка на въздействието и не взе предвид обществената консултация, проведена между периода юни и юли миналата година. Целта беше да се действа възможно най-бързо, а не възможно най-ефикасно и в резултат на това Европейската комисия ни представи една недовършена законодателна процедура, която няма с нищо да благодетелства френските пристанища. Абсолютно ми се струва да се изключат всички тези пристанища от новите маршрути, като се има предвид близките економически културни взаимоотношения между Ирландия и Франция. Ще ви дам пример, който според мен е достатъчен сам по себе си транспортът по сухопътен път между Ирландия и Франция през 2017 година беше по-голям, отколкото сухопътният превоз на товари между Франция и Белгия. Тогава защо се предвижда само присъединяване на Холандия към маршрутите с Ирландия, а не и на Франция? Не смятам, че трябва да се действа с повече решителност. Ще са изменения от името на НП в това отношение с цел включване на средиземноморско средноморският маршрут на големите френски пристанища. Като тази, това приспособяване трябва да включи и преразглеждане на атлантическият маршрут и включването на Ирландия, като едновременно с това трябва да се преразгледа аргумента създаване на механизма за свързване на Европа 2, който беше одобрен от Европейския парламент през 22 септември. Надявам се да успеем да изготвим едно предложение в а, интерес на нашите пристанища. Благодаря ви и Кристина Рево Далаун има думата. Благодаря ви, госпожо председател и госпожо докладчик по разглеждания текст. И аз ще си изкажа в същата насока като вас и господин Мезюлие. Имаше известни противоречия при приемането на този проект доклад и първото му представяне през месец август, но не може приспособяването към отеглянето на Обединеното кралство в областта на транспорта да се свежда само до технически мерки, без да се предвиди политическата адаптация. И аз подобно му зле смятам, че Европейската комисия допусна политическа грешка, като взе предвид само пристанищата от Централния канал, които вече бяха част от северноморски, средиземноморски коридор, без да се преразгледа от политическа гледна точка в, в маршрутите, които съществуват между Ирландия и Франция и в частност Британия. Защо не може да се включи пристанище като Брест, например, в централният коридор? Струва ми се, че предвид извънредното обстоятелство, което би представлявало отегнат на Обединеното кралство без споразумение, би трябвало да сме в състояние да намерим правно мотивация да се предвиди изключение от правилото. Тоест, предвеждам лек специалист, който да даде, даде възможност едно пристанище от общата мрежа ще бъде включено в един от коридорите на централната мрежа. Нито за първи, нито за последен път Европейския съюз ще прояви законодателно творчество, изправен пред сложен въпрос. Затова ви предлагам да излезем с лек специалист в областта на транспортния отрасъл. Пак повторям, говорим за политически въпрос и важен економически въпрос, тъй като по този начин Северна Франция ще се превърне в основната точка на връзка с Ирландия. И накрая, може би някои от вас смятат, че няма смисъл да обръщаме такова внимание на това предложение, защото най-вероятно ще има споразумение, но към момента всичко не, още не е решено и ви припомням, че евентуалното споразумение за оттегляне трябва да бъде ратифицирано от всички държави членки. Ето защо е важно да се подготвим за всички възможни варианти, включително и за оттеглянето без споразумение и мога да ви уверя, че ще ви помогна възможно е бързо да намерим споразумение в качеството ми докладчик в сянка на социалисти и демократите. Благодаря ви. Господин Лункан, не иска да вземете думата. Добре, в такъв случай господин Доминик Рике. Екстремно франкофон. Вписвам се в френско-френският хор. И добре разбираме защо дискусията стана толкова френска, защото мога да се присъединя към казаното от госпожа докладчика и двамата ми колеги. Ще допълня изказването им с няколко забележки противно на това, което се случва обикновено в рамките на механизма за свързване на Европа. Тук не става въпрос за подкрепа за дадена транспортна инфраструктура. Припомним, между другото, че въпросните морски маршрути, за които говорим, и за коридорите, за които говорим, е, се подкрепят и се, се осъществяват всъщност от е, частни транспортни оператори. И всъщност Европейската комисия се задоволява и в случая се беше задоволила единствено и само да подкрепи вече съществуващите е, връзки, които почти не съществуваха с прески британи, с изключение на връзката до Въркале. На второ място, тук се говори за подкрепа за инфраструктурата на пристанищата в случаите, когато операторът е създал несъществуващи към момента връзки, с изключение, между другото, за наркотическия коридор, където тези връзки вече съществуват, но те не съществуват по отношение на Кале и Авра. Така че, както каза и госпожа Рево, Далон, Европейската комисия допусна политическа грешка, чето чел може би беше да посъбуди малко французите. Важно би било също така да се мобилизират както операторите, извършващи търговските връзки, така и операторите на пристанищата, тъй като към момента подобни търговски връзки не съществуват. Има обаче една идея в вашето предложение, което ме е, кара да се замисля, госпожо председател, става въпрос за създаването на фонда за приспособяване. Че има някакъв проблем с тази идея, напротив, тя дори е чудесна, но да обсъждаме този фонд отделно от общите бюджетни въпроси, т.е. ако предвидим специфичен фонд за приспособяване към Брексит за транспорта, ще стигнем до доста по-сложна нормативна уредба, тази, която предлага се предлага в Европейската на комисия. Така че признавам се, че идеята е доста изкушаваща, но се питам дали действително тя е много разумна, т.е. да няма да се спускаме с доста сериозни практически трудности. Както вече казах, нашата парламентарна комисия излезе с редица изменения по предложението за механизма на свързване на Европа 2 с цел приобщаване на пристанищата по Северно-Средиземноморският и коридор. Много беше важно да ги включим в действащите коридори от механизма за свързване на Европа 1. Не мисля, че има много други възможни варианти по въпроса. Вярно е, че Европейската комисия може би малко се поразсеяла, но безспорно ще подкрепи позицията на парламента, която ще бъде, да, вероятно, доста единодушна по темата. Благодаря ви още веднъж, госпожо председател, за доклада. Благодаря ви. Госпожа Кулн има думата. Но, но, но. D'abord, Ah oui, parce que je suis rapporteur et qu'on est de la même couleur politique. Ah da. Господин Крама, извинете, но първо даваме думата на докладчица Всянка. Вие сте от моята политическа група. Госпожа Кун. Um, yes, thank you for your report. Um... Благодаря, благодаря за този доклад. Ирландия беше спомената вече на няколко пъти днес след обед. Е, Ирландия е в коридора, за който говорим. Средния коридор. Повечето от стоките, които преминават през Дувар и Кале, преминават и през Великобритания. Това е най-краткия маршрут. 17 часа отнема пътуването от източния бряг на Ирландия до другата част на континента. Много е ефикасен е този маршрут. Няма съмнение обаче, че има повод за тревоги. Какво ще стане, ако има Брексит, независимо дали има споразумение за него или не? Ирландия, естествено, и нейните пристанища биха искали да установят връзки с други пристанища на континента, за да се създадат альтернативни маршрути. Альтернативен вариант е Атлантическия коридор. Естествено, ние подкрепяме всичко това. Много е важно да има альтернативи за трафика. Търговските връзки с Испания са изключително важни. Естествено, няма да пледираме за конкретно решение. Доклада на комисията от август повдигна много въпроси предложението крие възможности за връзка между едно-две пристанища, но какво да кажем за останалите, какво да кажем за тези на западния бряг на Франция. Не става дума само за търговия между две страни, какво ще стане с трафика, който е насочен към Испания, Португалия и други държави. Аз ще работя с всички вас, с нашия собствен докладчик в Сянка, ще внеса изменения. Мисля, че е много важно да има альтернативи и не би трябвало да се издигат бариери, не би трябвало да се ограничаваме в рамките на едно конкретно решение в тази област. Вече казах, че има много варианти за действие. Много от връзките се подчиняват на търговската логика и частния сектор ще реши естествено. Всички възможности трябва да бъдат използвани. Отново искам да спомена важността на пристанищата на западния бряг на Франция. И... Много ви благодаря, госпожо Клун. Сега давам думата на господин Крамер. Благодаря, госпожо председател. Едва ли ще се удивите, когато ме чуете да казвам, че подкрепяме вашия доклад. Естествено, за сега само гадаем. Не знам какво ще стане на 11 декември в Камерата на общините. Не знам какъв ще е резултата от гласуването там. Много говорихме вече за пристанища. Аз прочетох, че що се отнася до агенциите, Великобритания възнамерява да ги напусне. Поне по отношение на ЕАЗа, това е така. Вярна ли е тази информация? Ако това наистина е така, последиците ще бъдат колосални. Наистина ли Великобритания не иска да участва в работата на тази агенция? Благодаря ви, господин Крамер, за коментара. А сега се обръщам към Европейската комисия и давам думата на представител на Генерална дирекция транспорт. Благодаря ви, госпожо председателство. ми се, че докладът ви се съсредоточава върху редица мерки, които би следвало да бъдат предприяти по път в отговор на Брексит. И от самото начало държа да отбележа, че сме съгласни с много голяма част от мерките, които смятате за нужни. Имаме обаче известни резерви относно законодателната рамка, която предвиждате. Предложението, което ви беше предложено, засяга много специфичен контекст, а именно какви извънредни мерки следва да бъдат предприяти в а, случай на отегляне на Обединеното кралство без споразумение, за да се избегнат а, проблемите от страна на Ирландия. Ето защо се предвижда много кратки срокове за приемане на тези вредни мерки, т.е. до 31 декември 2020 година. И те засягат само Северноморския, Средиземноморски коридор, който в случай на отегляне на Обединеното кралство без споразумение ще бъде а, на практика степен на две, без да има връзка между Ирландия и континенталната част на Европа, какъвто случая в момента с Малта или с Кипър. По тази причина предвидихме в този случай само, в този случай да възстановим връзката с трите пристанища, на които имаше, към момента има най-оживен трафик посока Ирландия. А сега няколко думи за вашите изменения. Относно както измененията 10 и 11, 10-11, Европейската комисия няма никакви възражения за добавянето на Кале и Дюнкерк към списъка на трите други пристанища от Северноморски и Средноморски коридор, за които трябва да се предвиди пряк връзка с Ирландия. За сметка на това, Промяната на маршрута на настоящите коридори с добавянето на Хавър, Ролан, Париж е, или добавянето на Ирландия в Атлантическият коридор е, са мерки, които като в контекст на подготовката за Брексит, каквато и форма да се представят е, те, ще трябва да са постоянни мерки, т.е. мерки без ограничения в времето и които да могат напълно да се впишат в реформата на настоящият МСЕ парламент и съвета направих предложения в тази насока, които на практика напълно отговарят на тези ваши изменения и Европейската комисия напълно ги подкрепя. Относно предложението пристанища от а, общата мрежа да бъдат при, включени към Търски коридор, като Брест или Ростов. Това е невъзможно, тъй като само пристанищата от Централния коридор могат да са част от извинете, само пристанища от централната мрежа могат да са част от коридора, а кои са е, пристанищата от централната мрежа зависи от друг регламент, т.е. регламента за трансграничните транспортни мрежи, а не регламент за механизма за свързане на Европа. Т.е. не можем да осъществим такава промяна с промяна на регламента за механизма за свързане на Европа. Или казвам с други думи, този въпрос може да се разгледа в контекста на преразглеждане на ТНТ и Европейската комисия вече обяви намерението си да преразгледа регламента за ТНТ най-вероятно през 2021 година. Европейската комисия си дава сметка, че може би тази перспектива е прекалено далече във времето и може би още от сега трябва да се предприемат мерки за пристанищата от централната мрежа, като Росков и Брест, например. Ето защо в контекста на преразглеждането на механизма с Европа, същият му вид по отношение на мерките за, с, без ограничение във времето, сме съгласни с инициативата на, от на председателството, а именно да се предвиди допустимо за 30% съфинансиране на пристанищата от общата мрежа, което ще им даде възможност да имат важен нов елемент това е, тази мярка е нововведение и сме убедени, че Европейския парламент ще подкрепи това предложение, тъй като и Европейската комисия напълно подкрепя тази идея в рамките на преразглеждането на настоящия механизъм на Европа. По отношение на изменение 6 и 8 за да може да бъдат допустими за финансиране на механизма на Европа, изграждането на оборудването нужно за външните граници, като например полицейска служба, медическа служба и нужните инсталации за фитосанитарен контрол. Тази седмица Европейската комисия в рамките на механизма на Европа ще излезе с тръжна процедура за финансиране за пристанището от общата мрежа. Тоест от сряда пристанищата ще имат възможност да подадат кандидатурите си в контекста на процедурата за подаване, за заявяване на интерес за финансиране в рамките на общо 65 милиона евро за подобни мерки. Припомням също така, че в контекста на тази процедура за заявяване на интерес могат да бъдат финансиране и проучвания което да даде, които дават възможност на пристанищата, като, като пристанищата на Брест и Росков, например, да подготвят проекти за подготовка за приспособяването към Брексит. Тоест, в среда, както вече казах, ще се обяви процедурата за подаване на кандидатури. А в контекста на преразглеждането на МСЕ, Европейската комисия предвижда инвестициите в а, полицейски, митнически и фитосанитарни мощности да се увеличи на 50%, за да се вземе предвид Брексит, като се предвижда тази промяна да е без ограничение във времето, а не да има изварен характер. Европейската комисия напълно подкрепя тази идея и смятаме, че предложението ще бъде подкрепено от парламента но да се предвиди подобно финансиране в многогодишна финансова програма за периода с текущият период на МСЕ е невъзможно, чисто и просто защото няма да има следваща многогодишна програма в рамките на настоящия механизъм свързване на Европа. Ето защо сме склонни да обсъдим възможността за създаване на фонд за приспособяване, но според нас създаването на този фонд ще доведе до много сериозни проблеми, особено по отношение на ние на политиката в областта на конкуренцията. В заключение, госпожо председател, напълно сме съгласни в конкретното предложение да се добавят Дюнкерк и Кале. Съгласни сме също така да се увеличат коридорите, да включат пристанищата от централната мрежа Съгласни сме да се даде възможност засегнатите пристанища от общната мрежа да имат специфичната възможност да кандидатстват за съфинансиране в рамки, докато се чака преразглеждането на аргумента за ТНТ. Съгласни сме да се вземат незабавно мерки за изграждане на нужните мощности за полицейски и митнически дейност на тези пристанища, които им е възможност да се подготви за Брексит в друг случай и сме съгласни с възможността възможност подобен вид инвестиции да бъдат финансирани от МСЕ и то на по-високо равнище, т.е. до 50%. Единственото предложение, което, което, което нас е проблематично, е създаването на специфичен фонд. Благодаря ви, госпожо председател. Извинявайте, че толкова дълго се изказах, но темата наистина е важна. Благодаря ви, господин Кълсън, скъпи колеги. Благодаря ви и за окружаващите думи специално, що се нася до този доклад, ако докладът може да свърши работа дори само за следващия прием на проекти за пристанищните комплекси, ще можем да се поздравим с голям успех. Е, Европейската комисия някак си беше позабравила, че го има и Европейския парламент. На второ място Аз мога наистина да заявя, че Що се отнася до британския изход е, и всички разпоредби, свързани с него, не са от чисто технически характер. Е, Инак ние веднага бихме се разбрали. Въпросът е, че тези разпоредби са и политически, и следователно по време, когато сме изправени пред безпредседентна ситуация, когато е, се полагат всячески грижи за опазване на интересите на европейските граждани. Няма нищо техническо, нищо чисто правно техническо. Винаги в такъв случай става въпрос за политик. И вече друго е, че според мен е, е, вашето гледище е понякога твърде тясно, ако щете, е, късогледо, е, е, твърде техническо. И отново, държа да кажа, че за мен е, на този етап е абсолютно нормално да се предлагат изменения и допълнения, които подновяват политическия разговор за този транспортен отрасъл, с цел преди всичко транспортния отрасъл да се въоръжи с достатъчно нормативни средства за положението след британския изход и то не само транспорта а за цели територии, понеже тук става въпрос за работни места, става въпрос за, за припитание. И, и, и, и тук вече възниква въпроса за новите маршрути с значително економическо въздействие. И това е, и това е, това е наша работа, да. Всичко, що е политическо, е наша прерогатива е, и е, е, следва да бъде предмет на преговори междуинституционални, тристранни е, и веднага ще ви кажа, да, комисията днес е, вие ни подавате ръка, добре, аз няма да откажа, ще продължим да работим заедно, но е, ние Наш, нашата работа не е да се занимаваме с една или друга хипотетична последица. Вие ми казвате до декември 2020 година, нали, когато говорим за транспортни коридори, нали, знаете, към декември 2020 година няма да има някаква промяна. Ние просто сме приели механизма за, за връзка номер 2 и, и, и, и парламента, и комисията е, има категорична позиция е, по, по този въпрос. Значи ние, ние, като ми казвате, че нещата ще свършат към 2020 година, нищо подобно. Е, това вече е. Какво ще става към 2020 година, вече е предвидено в механизма, който е прият. И още нещо. Има лостове, за които комисията не е помислила. И това също има своето значение за последиците. Когато говорим за е, фонда, съдържащ средства за неотложна намеса, за, за адаптация, аз е, благодаря на, на на колегите за подкрепата, понеже въздействието е, на британския изход може да бъде драматично. И нали, за някои региони, за, нали, за Нормандия и други от Северна Франция, откъде ще додат тия пари? И нали, този фонд за адаптация трябва да бъде недвусмислен. Нали, понеже тия, тия, тия региони не са го измислили британски изход, обаче те ще трябва да платят сметката. И значи, значи Европа трябва да се окаже на висотата на тези е, предизвикателства. Ние ще трябва да съдействаме на териториалните общности и, и органи. А, и, и затова отново повдигам въпроса от съществено значение, тук повдигнат от колегата Рике. Е, по време на съвещанието на докладчиците в Сянка е, и, на, и, на, и на други заседания се опитахме да, да, да, да помислим, да, да, да видим как, как ще процедираме. Нали, понеже сега сме почти вече в бюджетна процедура, какво да правим? Е, е, е да искаме ли от инвестиционната банка да ни помогне, ще разчитаме ли на, на някакви други фондове. А, във всеки случай мога да ви кажа, че този доклад ще бъде амбициозен, ще се издигне на висотата на, на ситуацията и ще даде отговор на всички тези, които а, с удоволствие потриваха ръце, когато бе гласуван британския изход. Ние ще дадем отговор Нашата комисия ще даде един устойчив, твърд отговор. Е, и на едните, и на другите. И на онези, особено по места, е, които изпитват сериозно безпокойство от е, британския изход. Докладът е отворен за проекто изменение и допълнение до обед на 10 декември. И продължаваме. Et nous passons directement. И минаваме направо към общите норми, свързани с компетентните органи, имащи право да извършат проверка и да се качват на борда на плавателните съдове във връзка с отново с изхода на Великобритания от Съюза нашата докладчица. Госпожа Демонте, благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги, този доклад прилича на този, който току-що изслушахме. Караме по бързата процедура. Когато казвам прилича, имам предвид, че причината за него е Брексит. Великобритания заяви, че иска да излезе от Европейския съюз и съответно ние предполагаме, че считано от 30 март до година европейското законодателство вече няма да се прилага спрямо Великобритания. В него естествено се включва и морския транспорт. Морският транспорт е обект на моя доклад. За какво става дума по-конкретно? Става дума за признаването на организации, които имат право да правят проверка и преглед на кораби, които плават под знамето на държавите членки. Тези организации трябва да бъдат обект на оценка поне веднъж на две години от страна на Европейската комисия. В оценката участва и държавата членка, която е представила първоначалното искане за признаване на организацията, така наречената държава членка спонсор. За да може да се продължи с практиката на оценките, организациите, които имат право да оценяват корабите, да правят проверки и да правят преглед на корабите, ще трябва да отговарят на определени изисквания. Когато Великобритания излезе, ще има известни затруднения за някои плавателни съдове, които плават под общности флагове. Член 8, параграф 1 от регламент 391-2009 година ще се измени, след като Великобритания излезе. Комисията предлага сега там да не се говори за държава спонсор, а да се говори за всяка една държава членка, която е дала разрешително на съответните организации за проверка и преглед на кораби. Тоест, процедурата на одобрение е, ще е такава, че всяка държава членка ще може да замести предишната призната организация. Надяваме се, че по този начин ще се реши проблема, ще се примахне правната несигурност, която се поражда поради напускането на Съюза от страна на Великобритания. Мисля, че е логично онова, което се предлага, защото собствениците на кораби участват в процеса, затова ние решихме да караме по бързата процедура. Не съм внесла изменения към текста, който предлага комисията, към изменението, което предлага комисията. Надявам се, че този текст няма да е толкова проблемен, колкото вашия доклад, госпожо председател. Идеята е да гарантираме последователността и да направим промените бързо. Благодаря господин Вим Ван де Кампа. Заповядайте. Мадам ла президент, I have the honor to speak on behalf of my... Госпожо председател, искам да се изкажа от името на един колега, който неодавна се присъедини към Европейския парламент, казва се Штефан Гералд. Става дума за досие, посветено на инспекцията на кораби Става дума и за изтеглянето на Великобритания от Европейския съюз. Много е важно да има установяване и поддържане на високи стандарти за сигурност в Европейския съюз. Всъщност той се гордее с такива стандарти. И стандартите за организациите, които имат право да правят е, проверки на кораби, не са изключение. Подобно на уважаваната колега Изабел Демонте, казва колегата, аз също подкрепям предложението на комисията и не възнамерявам да предлагам изменения. Въпреки това обаче бих искал да подчертая следното. Последните няколко месеца прекарах в проучване на системата за инспекции на корабите на държавите членки проучих какво представлява така наречената държава членка спонсор, мисля, че има много възможности за разходна ефективност. Директива 2009-15 постановява какво трябва да правят държавите членки, за да наблюдават организациите за проверка и преглед на кораби. Това е дейност, която вече се упражнява от комисията. Комисията трябва да прецени дали не може да освободи държавите членки съответно от наложеното им задължение. Освен това, бих искал, казва колегата, комисията да преоцени системата за така наречените държави спонсор. И се радвам, че този процес ще бъде част от работата в рамките на новия мандат на парламента от 2019 година. Комисията би трябвало да прецени дали не е по разходоефективно самите организации за проверка на кораби да поискат авторизация от самата комисия, без да търсят спонсориране от страна на държавите членки. Модел на спонсориране принципно елиминира конкуренцията между организациите. Сега Великобритания напуска Европейския съюз и съответно тази възможност, това изтегляне трябва да се използва като причина за проучване на предложението, което аз правя. Една такава мярка би дала възможност да се задълбочи европейската интеграция и ако мярката, която предлагам, се приложи, ще има полза за бюджетите на всички заинтересовани страни. Така приключва становището на моя колега. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря. Този доклад е, много добре пасва е, и онова, което прочете господин Вим Ван Декамп, също много добре пасва на онова, което аз ще кажа. Вие предлагате ние да не внасяме изменения. Ако обаче вече сме внесли изменения, които са обект на оценка в съвета, то би трябвало да не се стига до припокриване. Става дума за различни типове законодателство. Номер 391-2009 и 2009 наклона на черта 15. Не искаме да дублираме измененията. Ако измененията вече са внесени пред съвета, и те се обсъждат там, то нека ние да стъпим и на усилията, да се използваме за основа усилията, които се полагат в съвета. Може да разгледаме двата нормативни акта едновременно. Защо не? Може би, ако внесем допълнително изменение, ще се стигне до известно забавяне, но имаме нужда от тристранен разговор, тъй като предложението е на съвета. Мисля, че можем да успеем да приключим работата бързо. Не мисля, че досието е кой знае колко противоречиво, но съвета така или иначе ще има свое собствено предложение. Затова искаме да разберем какво смятат комисията и докладчика. Благодаря, госпожо Майснер. Обръщам се към Европейската комисия. Госпожа Сеге, заповядайте. Um, yes. uh, all... В началото искам да благодаря на докладчика за текста. Тя обясни много добре за какво става дума. Аз няма да повтарям аргументите, свързани с правната несигурност за различните организации, които правят проверка на корабите. Знаете, че това предложение трябва да се приеме много бързо. Много е важно да решим проблема с правната несигурност. Не би трябвало корабите, които плават под европейски флагове, да загубят от своята конкурентоспособност. Предложението е инклюзивно, защото то включва всички държави членки да участват в оценката на комисията за това дали организациите се справят според изискванията. В отговор на това, което казаха депутатите Майснер и Ван де Камп. На този етап комисията е готова да чуе вашия призив за по-голяма ефективност чрез комбиниране на националните програми и чрез по-голям обмен на информация, а защо не и в бъдеще чрез създаване на европейска програма за оценка и надзор. Това можем да кажем на този етап – Бих искала да подчертая, че е много важно преговорите по това предложение да приключат бързо. Наближава излизането на Великобритания от ЕС и е много важно да приключим работата по това досие. Същевременно ние отчитаме вашия призив за по-голяма ефективност. Много ви благодаря, госпожа Селие. Госпожо Демонта, имате думата за да заключителни думи в края на дебата. Благодаря ви. Благодаря, благодаря за предложенията, колеги. Естествено, аз е, ще разгледам вашите предложения. Аз също, както комисията, смятам, че би било добре двете изисквания да се съберат на едно място. Естествено, трябва да се действа бързо. Естествено, необходимо е и да работим достатъчно ефективно. Не би трябвало да осложняваме нещата. Мисля, че това е добрия начин да се действа. Благодаря, госпожо Демонте. Припомням ви, че крайният срок за вас изменение е 10 декември 12 часа на обяд. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно освобождаването от отговорност за 2017 година. от отговорност за с изпълнението на бюджета за 2017 година на Европейската комисия и всички Агенция от нашия ресор. Давам думата на господин Вин Ван Декамп от името на господин Прост относно освобождената отговорност на комисията и на господин Леонтини за всички агенции за ЕАМ ЕАМБ, ЕААБ, Шифторео, съвместно предприятие СЕЗА, след което ще преминем към дебата с членовете на комисията и в частност с докладите в сянка и накрая ще чуем и мнението на Европейската комисия. Господин Виванен Камп, имате думата. Уважаеми колеги, бих искал да се извиня за отсъствието си. И искам да благодаря на Вим за това, че изчита от мое име това изявление. Хубави думи. Научил съм текста почти на Изус. И така, за какво става дума? Освобождаваме от отговорност е, във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година. Темата е техническа, затова аз много набързо ще представя онези аспекти, които са най-важни за нашата комисия. На първо място искам да приветствам консолидирания отчет на ЕС, е, той е достатъчно законосъобразен, макар че нивото на грешките 2,4% надхвърля така наречения материален прак, е, постановен от Сметната плата, който знаете е 2%. Сега по-конкретно за агенциите от областта на транспорта. Съжалявам, че що се отнася до конкурентоспособността, растежа и заетостта, в аспектите свързани с, с сектор за транспорта, Сметната палата не дава информация. Е, най-вече това е валидно по отношение на механизма за свързване на Европа с СЕФ. Приветствам а, е, около 4 милиарда, които са под формата на ангажименти и малко над 2 милиарда, които са под формата на кредити за плащания. Комисията е приела около 2,7 милиарда евро да бъдат разпределени е, върху около 1450 проекта. Когато проучих обаче документите, които използвах за основа на своя доклад, е, е, стигнах до две заключения. Искам да ги споделя с вас. Службата за вътрешен одит на комисията откри сериозни недостатъци, що се отнася до наблюдението от страна на ГДМОУВ на политиките за морска сигурност и авиация. Комисията направи препоръки на ГДМУВ и ние трябва да следим какво се случва. Положението би следвало да се подобри. На второ място, Отбелязвам си, че ГДМУВ, основната служба на комисията, която работи по темата транспорт, има сериозни затруднения, що се отнася до наемането на специалисти, които биха могли да разполагат с необходимия експертен опит. Този проблем също трябва да се следи отблизо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Вантенкамп. Господин Леонтини, имате думата президенте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. От нашата комисия се иска да изготви становище. Становището ще бъде представено пред Комисията по бюджетен контрол. Става дума за освобождаването от отговорност за бюджета за 2017 година. Днес искам да представя на вашето внимание няколко проекти на становище те, те засягат основно Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция по авиационна безопасност, Европейската агенция за железопътен транспорт, съвместното предприятие за безопасност на въздухоплаването и научната дейност в тази област, то е познато като Сезар и съвместното предприятие Shift to Rail. През последните няколко години инструмента за освобождаване от отговорност се превърна в нещо много важно с цел да се провери как точно се изразходват средствата на данакоплаците и парламента има ексклюзивното право да разгледа начина по който се прилагат е, европейските политики от агенциите. Ние разгледахме консолидираните счетоводни отчети на агенциите – Разгледахме доклада на комисията, докладите, разгледахме и годишния доклад на Европейската сметна палата. Нашите заключения се основават най-вече на заключенията на Сметната палата. Тя казва, че тези три агенции и две съвместни предприятия са управлявали средствата, с които разполагат по един законосъобразен и регулярен начин, що се отнася до 2017 година. Съвместното предприятие ShiftRail е постигнало 94% изпълнение за кредитите за ангажименти и 79% за кредитите за плащания. Shift2Rail прие стандарти за справяне с проблема на конфликт на интереси между своя собствен персонал и командирования персонал както и по отношение на членовете на управителния съвет. Въведена е сега една специална стратегия за борба с измами, която допълва стратегията по хоризонт 2020 година. По отношение на Европейската агенция по морска безопасност или ЕАМБ, Сключено е едно споразумение между тази агенция, Frontex и Агенцията за контрол на рибарството. Беше поставена задачата да се подобри ефикасността и разходната ефективност в рамките на тази агенция. Агенцията е успяла да освои 63,4 по отношение на агенции на, на средствата за ангажименти. Това са 98% от общия бюджет и 55,1 милиона Що се отнася до кредитите за плащания, това са 97,32% от общите средства. Тук няма конфликт на интереси. ЕАСА има 99% изпълнение на средствата, с които разполага. Искам да подчертая обаче, че има известни затруднения, що се отнася до обществените поръчки. Най-вече, що се отнася до услугите. По този начин се поставят на риск средствата на дънакоплатеца. Освен това, базовия регламент за тази агенция не влезе в сила през 2017 година, както се планираше предварително. Европейската агенция за железопътен транспорт може да се похвали с 100% изпълнение, 87,3% за кредитите за плащане и 90% що се отнася до кредитите за поети ангажименти. Тази агенция промени своята структура, за да може да се справя с задачите, които са и наложени по силата на четвъртия железопътен пакет и освен това също е създала специална стратегия за борба с измамите. Съвместното предприятие Сезар през 2017 година получи увеличение на средствата, с които разполага 113,3 милиона за поети ангажименти и 108 милиона за кредити за плащане. 80 68% са процентите на изпълнение на бюджета. По-низката степен на изпълнение като цяло се дължи на забавения и непълни фактури е, от е, страна на тези държави, които не са членки. Е, трябва да се помене и необходимостта да се задържат разходите в рамките на една разумна рамка. Предлагам да се освободят от отговорност всички три агенции и двете съвместни предприятия, които са обект на моя доклад. Гласуването трябва да бъде на 13 декември. Колеги, ако имате някакви въпроси, готов съм да отговоря. Много ви благодаря, господин Леонтини, за направеното изложение. Госпожо Майснер, искате да вземете думата ли? Да. От името на господин Теличка. Заповядайте господин Теличка не може да присъства на заседание заседание ме помоли да прочета забележките му. Най-напред той би искал да благодари на двамата докладчици за работата им и започва с общата забележка, че в отрасла на транспорта докладите често отбелязват добро изпълнение на бюджетите и от страна на Европейската комисия и от страна на изпълнителните агенции. При все това има и възможности за подобрение, но равнището на грешки грешки намалява и взаимодействието с Европейската комисия се подобрява. Всичко това, разбира се, е много положително и си заслужава да го четем. Но тези резултати са от чисто економическо естество и не бива да пренебрегват факта, че имаме нужда от оценка на бюджет от гледна точка на постигнатите резултати и качеството може да ви помоля за повече тишина. Благодаря ви. От тази гледна точка през изминалата година Европейската сметна палата публикува редица специални доклади, като доклада за единото небе, за високо скоростните е, железопътни връзки и правата на пътниците в ЖП транспорта. Ако почетем тези специални доклади, може би няма да сме чак толкова удовлетворени постигнато от Европейската комисия. Изпълнителните агенти съгласно няколко думи за доклада на господин Пруст. Господин Тенчка смята, че оценката на механизма свързване на Европа може да бъде по-изчерпателна. По отношение на конкретния въпрос за слабото слабото употреба на финансови инструменти в рамките на механизма свързан на Европа. Господин Телишка бих искал да получи списък на проектите, които са финансирани от ЕФСИ, а не от МСЕ. По отношение на агенциите, и проекто предложенията на господин Леонтини. Като цяло господин Теличка ги подкрепя в много голяма степен и ще публикува много малък брой изменения, които отговарят на представените тук още общи коментари. Благодаря ви. За момента не виждам представител на Европейската комисия, който да може да се изкаже по освобождаването на отговорност. Крайният срок за внасяне изменения е на 13 декември в 11 часа. Господин Леонтини, искате ли да добавите нещо? Да, заповядайте. Prendo ато positivamente. Отбелязах си казаното от госпожа Майснер. Аз също смятам, че би било добре да се направи оценка, която в, по, да, по-голяма степен се отлучава върху качеството в рамките на служебната отговорност, а не само върху количеството, за да имаме идея за наистина постигнатите резултати. Но с наличните данни и факти, с които разполагаме, това е единственият вид доклад, който бях в състояние да изготвя. Надявам всички ще го подкрепите. Благодаря ви такъв случай ще направим 15 минути почивка, след което ще продължим с експертите, които ще ни представят своето проучване относно Брексит и в частност последиците от Брексит за отрасла на транспорта и туризма и в, в случай на от непосилна споразумение, какви ще бъдат истинските последици. Така че, моля ви, След 15 минути, нека всички отново да се върнем в залата и да изслушаме получването. Благодаря ви. Уважаеми колеги, да подновим работата си и да пристъпим към представенето на проучването, изработено от тематичното звено, посветено на последиците от британски изход за транспорта и туризма. Е, това изложение се вписва в една поредица изслушвания, посветени на последици от британския е, изход. Е, представители на, на различните подотрасли на транспорта. Като сега проведохме през 17-та и 18-та година, сега след като вече окончателното споразумение между Европейския съюз и правителството на Великобритания е подготвено, познаваме текста и какво означава това. Във всеки случай решението от страна Великобритания ще бъде известно на следващия 11 декември и изходът не е кой знае колко ясен. И затова ние сме поканени нашите експерти да коментират и един вариант, при който няма сделка, как, както, както се казва. Е, нашите гости са Хосе Франциско Папи Ферандо, господин Рафаел Алфонси, благодаря ви за това, че се озовахте нашата покана и господин Мигел Тронкосо Ферер. Те ще ни представят е, изследването. Ще е, ви дам 5 минути на, на, на вас, нашите гости, да ни, да ни представите, т.е. по 5 минути Тоест общо 15, след което ще дам думата на колегите за въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на английски язик. Благодаря ви за възможността да ви представя резултатите от изследването, което проведохме през последния месец. Предполагам, че вие разполагате с екземпляр. Докладът е обемист, повече от 700 страници. Опитали сме се да представим методологията на насоките на нашето изследване, да излезем с някои препоръки. Ще подредим така, както виждате на екрана нашето изложение. Първото, с което бихме искали да ви занимаем, е значението на економическите отношения между Великобритания и Европейския съюз. Първо, трябва да се подчертае значимостта на самата британска економика. На нея се падат близо 14% от брутния вътрешен продукт на 28-те. Търговското салдо на Великобритания е отрицателно, това е важно да се знае, на обща стойност от 110 милиарда евро или 5% от брутния вътрешен продукт на самата Великобритания. Очевидно Европейския съюз е главен партньор на Великобритания, както в стоковата търговия, така и в търговията с услуги. Капиталовложенията на Европейския съюз в Великобритания възлизат на 48% от общото и обратно 47% от чуждестранните капиталовложения с източник Великобритания са в Европейския съюз. Тоест имаме една реципрочност, взаимовръзка и взаимозависимост, това число и в транспорта, и в туризма, които, са, които бяха обект на нашето изследване. Какво имаме тук? Една диаграма на търговския стокообмен. Тук изключваме Великобритания, става въпрос за 27-те т.е. от една страна е Великобритания, от друга страна са 27-те и равнищата се стабилизират на около 50%. Що се отнася до товарния транспорт, трябва да се подчертая, че независимо от всички капиталовложения и относителното значение на тунела под Ламанша, както добре знаем, е, по-голямата част от е, превозите са по море все още. Това следва да се има предвид е, по-нататък. Що се отнася до пътническите превози, броят на пътуванията е огромен. Около 50 милиона регистрирани пътувания от страна на британски граждани, прибиваващи в Великобритания към 27-те. 24 милиона посетители на Великобритания от Европейския съюз ежегодно – Що се отнася до физическите лица, до, до, до, до пасажирите, въздушният транспорт преобладава като вид. И в товарните превози преобладава превозите по море, а по отношение на пътническите превози, превозите по въздуха. Туризъм. Виждате тук данните. 32 милиона вакансионни посещения от страна на пребиваващи в Великобритания в 27-те, т.е. британските туристи са един сериозен приходоисточник за 27-те с общ разход от страна на тези посетители на стойност 21 милиарда евро. И обратно, от С-27 към Великобритания, сериозен е потокът, макар и не така голям, общи разходи извършени на, на територията на Великобритания от страна на тези граждани, около 5 милиарда. По-нататък ще ми позволите сега да дам думата на колегата Алфонси. Накратко. Социално-економическо въздействие на варианта без сделка. При този вариант Великобритания просто се превръща в трета страна за Европейския съюз, от което следва, че е, по-нататъчните връзки с Великобритания ще имат своята цена. Не само за Великобритания, а и за С-27, която за последните 27 ще бъде относително по-ниска, несъразмерна с цената, която ще понесе Великобритания. Данните, с които разполагаме, дават възможност да прогнозираме, че до 2030 година общите загуби с натрупване или намаление на брутния вътрешен продукт за 27-те ще възлезе на около половин процент а за Великобритания в най-песимистичния вариант на 4,2%. Е, в е, товарния превоз, очевидно, липсата на договореност ще породи всякакви допълнителни тарифни и нетарифни разходи с е, ефект общо намаление на обемите на стокообмена. Що се отнася до пътническите превози и тясно свързания с тях туризъм, те ще бъдат повлияни отрицателно. Но общо взето ще се затруднят пътуванията – и за въздухоплаването, естествено, въздушният транспорт ще бъде най- е, отрицателно тежко засегнат, тъй като а, е, за този отрасъл не действат правилата на СТО. The legal landscape and what have, has to be done сега да видим от юридическа страна как изглеждат нещата. Какво ще трябва да се направи, да се договори при липсата на общо споразумение. В транспорта е, действащото европейско законодателство няма да предполага кой знае какви изменения, тъй като е, то не съдържа е, конкретно упоменаване на Великобритания. Разбира се, това не е точно така, макар и нормативната уредба да не упоменава изрично отделни държави членки, така или иначе ще, тя ще трябва да бъде пригодена. Ще трябва да се сключат някакви нарочни спогодби между ЕС и Великобритания. Ако вземем регламента за услугите в въздушния транспорт, това е пазара е, на, на въздушен транспорт, ще трябва да се сключи спогодба между ЕС и Великобритания, съгласно е, която е, операторите на въздушен транспорт от едната и от другата страна ще могат да, да оперират безпрепятствено на съответната територия. Какво би могла да направи Великобритания от своя страна юридически? Е, Великобритания е транспонирала във вътрешното си законодателство европейско право, директиви. И, и ако това британско законодателство остане неизменено след изхода, то някои от правата, с които днес се ползват британски оператори, ще се запазят. Разбира се, към днешна дата не можем със сигурност обаче да твърдим. И общо последиците за транспорта какви ще бъдат. Е, е, що се отнася до уредбата на каботажния на транспорт, е, тя вече няма да действа. Нито за ЕС, нито за Великобритания и оттам ще бъде понижена оперативната съвместимост, ще спадне и конкуренцията. Що се отнася до правата на пасажирите, те няма да бъдат гарантирани, когато граждани на Европейския съюз ползват услугите на британски превозвачи. Що се отнася до, до мрежата ТНТ, могат да се очакват задръствания, тесни места, най-вече около Евротунела или по, по железопътната връзка Дъблин-Белфаст. Що се отнася до финансовите инструменти, е, Фонда за инвестиции и свързана Европа, е, те ще финансират все така проекти по ТНТ, но с някоя, с известна неопределеност. Тя, тя не може да бъде изключена. Що се отнася до транспортните агенции, е, Великобритания би могла да, да, да запази участието си качеството на член, винаги когато правилника на въпросите агенции на Европейския съюз допуска това. Нали, участие на трети страни. Въздушният транспорт ще бъде повлиян режима на единното европейско небе и, и функционал, функционалните блокове така наречени във въздушното пространство. Ще трябва да се преразпредели европейското въздушно пространство. Не така ефективно ще може да бъде управлявано то. И общо заето нормативните или регулаторни ограничения ще ограничат по-нататъчното евентуално разрастване на европейските летища. Що се отнася до уредбата на собствеността, при липсата на сделка може да се породи конкретен проблем. Някои авиолинии, някои въздушни превозвачи, с оглед на специфичната си структура на собственост, могат да се натъкнат на проблеми. Морски и вътрешноморски транспорт вътрешно воден транспорт. Проче не се очаква да порасне по някакъв начин конкурентоспособността на британските пристанища за сметка на европейските. Е, понеже британските пристанища вече са, се управляват по максимално отворен към пазара начин прилагането на, на правилата, действащи в рамките на ОИСР, вместо на съюзните, е, би могло да попречи каквато и да било промяна в режима на достъп на плавателни съдове от С-27 до британските пристанища. А що се отнася до британските оператори и техните плавателни съдове, те вече няма да могат да оперират е, по вътрешните водни пътища на Европейския съюз, съгласно е, регламента 1356 от 96. Е, що се отнася до е, сертификатите на, на капитаните, по директива 96-50, вече няма да действа за Великобритания и съответно сертификатите, които ще дават възможност на, на, на тези капитани да действат във вътрешни е, води на, на, на Съюза, вече няма, няма да бъде възможно. А, не се очакват особени промени, нещо да, да засегне Европейската агенция за безопасност на мореплаването. Е, що се отнася до комитета по стандартизацията на вътрешния воден транспорт, е, Великобритания би могла да остане в качеството на наблюдател. Железопътен е, транспорт. Очакват се е, огромни по мащабите си отрицателни последици за е, търговските вериги е, с нови процедури, контрол по границите, е, физически препятствия фактически ще се появят по границите. Що се отнася до, в частност до железопътния товарен коридор по регламент 913 от 10 та година, коридорът вече няма да се регламентира по този начин. Е, що се отнася до, до дружеството Евростар е, и, и други е, подобни, дружеството, което управлява тунела под Ламанша, нормативното разграничаване между двете страни и контрола по границите биха, очаква се, да повлияят отрицателно върху конкурентоспособността на тези дружества пътища и пътен транспорт е, ще се наложи хармонизация на правилата за достъп до пазара и до упражняването на е, професиите в пътния транспорт. Което ще бъде от съществено значение, за да не се за непрекъсваемост на, на услугите. Е, едни насоки е, от страна на Европейския съюз биха могли да, да помогнат за такава хармонизация. Що се отнася до емисиите на автомобилите, не, не се очакват някакви радикални промени. Що се отнася до условията на труд на професионалните водачи, време е, на шофиране, време на почивка и така нататък, за сега нямаме, нямаме яснота и, и не можем със сигурност да твърдим каквото и да било, поне що се отнася до поведението на Великобритания. Туризъм. Туризмът, разбира се, е тясно свързан със състоянието на пътническия транспорт. Утежнените процедури при, за напред при преминаване на границите определено ще е, повишат цената и ще понижат качеството на услугите. Е, е, граничният контрол ще наруши лекотата, с която пътуват туристите днес. А що се отнася до правото на престой, макар и това да не е строго свързано и само с туризма, за сега също не можем да кажем нищо със сигурност. И накрая почтенските услуги. Положението след Брексита ще бъде уреждано от Световния почтенски съюз и Европейската съответна организация, но, но някои от задълженията, възприяти от Великобритания, могат да отпаднат. Великобритания може да определи да даде изключителни, особени права на, на организация за предоставяне на почтенски услуги. Регламента за през граничните колетни пратки вече няма да е задължителен за Великобритания. Най-малко този регламент ще трябва да бъде транспониран в националното законодателство на е, Великобритания. Почтенските технически стандарти до голяма степен ще бъдат съгласувани, понеже те са в крайна краща световни стандарти, които се спазват и от 27-те и Великобритания. И най-сетне е, новите митнически процедури биха могли да, да бъдат въведени. Всъщност нови такива и процедури по събирането на ДДС. Много е трудно да се представи абсолютно всичко, което обхваща проучването. Тук, прочем, не, не, не разгледахме един раздел, 11, може да го видите в доклада. Представени са 10 прогнозни казуса за положението на 10 държави членки е, при отсъствието на сделка. Но накратко е, предлагам сега да насочим вниманието си към главните препоръки и, и всъщност изводи и препоръки от изследването. Що се отнася до въздушния транспорт, това е най-деликатният момент. Много е важно веднага да започнат в най-кратък срок преговори, в случай, че сделка, така да се каже, не бъде изключена. Ще трябва да бъдат постигнати много бързо някакви договорености, така че е, е, въздушният транспорт да не бъде нарушен. Един вариант би могъл да бъде да се създаде някакъв огледален образ на сега действащите е, отношения между 28-те, но в случая двустранно, между ЕС и Великобритания, е, с достъп до трети страни е, от страна на въздушни оператори с седалище в Великобритания. Проблема обаче, че някои въздушни оператори имат акционери от едната и от другата страна на тази своеобразна межда. Що се отнася до морски и общоводния транспорт, с особения случай на, на, на крайбрежния, каботажния транспорт, също в неотложен порядък ще трябва да бъде сключена някаква особена спогодба. За железопътния транспорт колегата Алфонси вече показа как отношенията през Ламанша могат да бъдат в значителна степен затруднени и там ще трябва бързо да се постигне двустранна договореност. Не очакваме кой знае какви затруднения в пътните превози, понеже по-голямата част от законодателството, което действа днес в Европейския съюз, е, е общото, проистича от, е, от е, конвенции на ОНЕ. И Великобритания е страна по тях, е, така че не, не, не се очаква някакъв срив там. Туризъм също трудно може да се прогнозира. Нещата ще зависят от решенията на ЕС и и на Великобритания буквално на следващия ден. Е, могат да се договорят взаимно е, за улекотен граничен контрол с размахване на лична карта или, или паспорт, е, но може да се очакват други неща, допълнителни визови изисквания, здравни удостоверения и така нататък. Но това, всичко това ще зависи от добрата воля която ще бъдат готови да проявят двете страни. За почтенските услуги също така бърза спогодба ще трябва да бъде договорена, тъй като в противен случай няма да има гаранция, че колетна пратка от Брюксел до Лиц, например, въобще ще стигне до Лиц и... и... a tracking number and then we can see my parcel is for delivery tomorrow and you can Нали, а, да, ще се губят колетни пратки, това е просто немислимо положение. А, а, ще бъдат засегнати ангажиментите на германските, на испанските, на полските почтенски организации пред собствените си, е, пред собствените им клиенти. Какво бихме препоръчали на вашето внимание? Тук, може би, превишаваме до някъде е, правомощите си. Аз извинявам, ако това ви прозвучи самонадеяно, но, но ние бихме препоръчали първо да се създаде един конструктивен климат. Понеже в край на краища е, е, вредата ще бъде реципрочна. И при отсъствието на сделка никой няма да спечели. И двете страни ще трябва да си дадат сметка, че се е случило възможно най-лошото и че трябва да действат максимално бързо, за да предотвратят по-нататъчни щети. И от е, юридическа гледна точка, тук, разбира се, колегата е далеч по-голям специалист от мен в тази област, но е, юридически е, всички тези неща могат да бъдат договорени максимално бързо на двустранна основа. И това е втората ни препоръка. Да, да, да оказвате подкрепа на, на, на, на тези двустранни преговори, в случай, че се стигне до тях. А, и в заключение, позволете ми да благодаря на, на, на вашия вътрешен проучвателен отдел за съдействието. А, ние представихме работата си на, на колеги, независими оценители, така че общо взето екипът изследователи, работили по този проект, се състои от деветима. Благодаря. Благодаря ви за изложението, което, от което ни побиват тръпки. И което ни навежда на мисълта, че последиците в транспортния отдел, е, транспортния отрасъл, ще бъдат просто казано катастрофални. Е, това е, това е изводът. Е, не, не, не, нещата трябва да се наричат с истинските им имена и, и, и, и, и този катастрофален ефект ще обхване и, и пътните, и железопътните, и въздушните, и морските. И без да губим повече време, ви давам думата, колеги. Господин Пипер, желаете ли да вземете думата? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще използвам родния си език ако не възразявате. Много впечатляващо. Вижте до каква степен Великобритания е обвързана с останалите държави от Европейския съюз. Благодаря за това, че поставихте акцента точно върху тази свързаност. Ние се занимаваме с транспорта и туризма. Благодарение на вашето проучване видяхме драматичното въздействие на Брексит, евентуалното въздействие върху съществуващото положение. С тази оговорка мисля, че би трябвало и до известна степен да направим крачки напред. Какво имам предвид? не може да се изключи напълно оставането на Великобритания в Съюза. Това е всъщност варианта, който предпочитаме, но естествено може да има и излизане на Великобритания без поразумение, без сделка. Има страшно много планове Б в момента чуваме го всички. Има много различни варианти, дори някакво двустранно споразумение, което да не е чак толкова проблемно. Авиокомпаниите, повечето от тях, вече решиха, че ще се стремят към собствени споразумения, ако няма сделка Всъщност 51% от собствеността на British Airways е извън Великобритания. Корените им вече са на друго място. Чуваме всякакви неща. Някой казват, ако натиснеш един бутон, всичко ще е наред. Луфтханза също твърдят, че по отношение на своите маршрути нямат проблем за следващите месеци. Те са нагодили нещата. Чувам и от представители на железниците, че и там може да се стигне до двустранни споразумения. Агенцията на Европейския съюз за железопътния транспорт, те също имат резервен вариант за действие. Вие описахте изключително драматична ситуация. Аз не съм сигурен, че положението ще е чак толкова драматично, ако няма сделка. От друга страна, очудих се Удивих се, когато видях вашата оценка за шосейния транспорт. Тук вече ще има проблем. Много камиони ще бъдат засегнати, ако няма сделка, ще трябва да има много проверки, инспекции. Знаете, Дувър говори се за един район от около 15 км, в който ще има опашки, който едва ли не ще трябва да бъде отцепен. Така че, що се отнася до липсата на сделка, може би шосейния транспорт ще бъде изключително засегнат. Аз лично бих предпочел и мисля, че други колеги биха ме подкрепили, е е, в крайна сметка да се намери начин Великобритания да остане в е, Съюза. Искам да разбера какво вие смятате относно различните планове Б, които съществуват в рамките на различните подотрасли на транспорта. Смятате ли, че там има напредък? Смятате ли, че тези планове Б могат да бъдат реализирани, ако се наложите да бъдат е, вкарани в действие за една вечер? И на последно място относно шосейния транспорт, кажете ни малко повече. Защо смятате, че проблема ще е възможно най-малък там? Благодаря, госпожа Демонте. Благодаря. Благодаря за това, че иллюстрирахте положението. Бих искала да се върна на въпроса за въздействието върху БВП. Бих искала да разбера каква методология сте използвали. Дали става дума за някакво механично заключение възоснова на експорта и импорта в момента или има някакви други фактори, които сте взели предвид? Дали има някакви външни фактори, които биха могли да доведат до промени в цифрите, в страни от сключването или липсата на споразумение? На следващо място искам да разбера дали има отрасли, които биха извлякли полза от липсата на сделка. На следващо място. Въпрос във връзка с авиокомпаниите. Вече обсъдихме техното положение възоснова на стандартите, които са на лице днес. Може да се стигне до някакво прехвърляне на британски авиокомпании извън Великобритания. Разгледали ли сте тази хипотеза? Какво ще е въздействието? На следващо място – Искам да разбера нещо конкретно за Гибралтар. Знаете, че Гибралтар е нещо като ябълка на раздора между Испания и Великобритания. Бяха споменати условията на труд на заетите. Все още сме в ситуация на единен пазар. Искам да разбера дали сте направили съответната оценка какво ще стане с условията на труд на работниците, на заетите? Вече се появяват трудности за унези работници, които всеки ден преминават през географската граница между Гибралтар и Испания. Има ли специфични неща, специфични последици, които ще се отнасят само за Гибралтар, тъй като тя само отчасти е покрита тази територия от общностно законодателство. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. За съжаление не успях да чуя цялата презентация, тъй като бях на друго място, имах други задължения, но чух края. Ние самите много сме говорили по този въпрос. След резултатите от референдума първо с нас се свързаха авиокомпаниите, както и нашите колеги от САЩ. И ни беше казано, че ще трябва да се заемем с авиацията, иначе ще стигнем до пълна катастрофа. Организирахме различни изслушвания, те бяха посветени на различните транспортни подотрасли. Обръщам се към Маркос Пипер. Аз е, не съм толкова удивена, че отраслите имат план Б. Те бяха необходими тези планове. Никой не знае какво ще се случи и до ден днешен. Така че от гледна точка на транспорта, аз мисля, че има толкова много проблеми, че Великобритания в крайна сметка би следвало да остане в Съюза. Това изтегляне би трябвало да бъде отменено. Знаете и за преходното споразумение, там има известни разпоредби. А що се отнася до липсата на сделка, всички, които пледират за такава липса на сделка, осъзнават ли за какво става дума? ще има толкова много трудности за самата Великобритания, за Европа, но трябва да се подготвим и за този сценарий. Имам два въпроса. Първия всъщност съвпада с въпроса на колегата Пипер. Става дума за опашките от камиони, които ще се натрупат по пътищата. Три минути на камион, допълнително време. Казвате, мисля, че рано или късно всичко ще забуксува. Какво смятате ви? На второ място, относно авиацията, вероятно няма да има кой знае какви затруднения, но мисля, че нашата ответна реакция ще бъде много важна. Не можем да намерим альтернативни начини за организация на сертифицирането. Смятате ли, че ще стигнем до промени в сферата на авиацията? Поне от това, което аз чувам, авиокомпаниите много говорят по всички тези въпроси, защото ще бъдат изправени през страшно много предизвикателства. Благодаря. Господин а, Кох има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентацията. Благодаря за докладите. Още от самото начало знаехме, че загубите ще са и за двете страни. И те ще са особено големи, ако няма сделка. Сега вече имаме конкретна представа горе-долу какво ще се случи. Не съм сигурен обаче дали обикновения гражданин знае за какво става дума и не знам дали обикновения гражданин е готов да прочете 170 страници. Толкова страници има вашия доклад. Как да разпространим тази информация за гражданите на 27-те и за гражданите на Великобритания. Аз мисля, че ще има протести, ако хората видят тази информация. В крайна сметка британците биха могли да осъзнаят, че ето такъв ще е резултата. Всъщност правителството би трябвало да осъзнае какво ще се случи, но по-важно хората да го осъзнаят. Какво ще кажете? Как ще се разпространи тази информация? Дали британците няма да решат да останат, ако разберат за какво става дума? Госпожа Клун. Благодаря за този доклад. Извинявам се, и аз бях на друго заседание. Ще прочета доклада, даже в момента го чета. Последиците, ако няма сделка, са нещо важно. Ние трябва да се подготвим аз самата знам, че комисията се подготвя. В случай, че ще има излизане без сделка, други държави, които търгуват с Великобритания, които ползват нейните летища, пристанища, които взаимодействат на широка основа с Великобритания като цяло, се подготвят. Не знам обаче дали в самата Великобритания се прави всичко това? Дано да има някакво ниво на реципрочност, защото ще има сериозни трудности. Нашата комисия говори за въздействието на Брексит върху авиацията, върху корабите, върху пристанищата. Много е важно, че сега ни се представя настоящия документ за да знаем в крайна сметка какво ни чака, ако няма споразумение между Великобритания и ЕС. Самите британци трябва да осъзнаят какви ще са последиците. Всъщност те гласуваха по време на референдума. Британския парламент ще гласува идната седмица. Ще видим какво ще стане. Аз мисля, че документ като този би бил особено ценен. Особено ако той ни даде насоки за това какво трябва да правим в случай на липса на сделка. Господин Рике. Няколко забележки от моя страна. Първата ми забележка. Отделянето на Обединеното кралство би следвало да се състои след по-малко от 3 месеца. Все още нямаме никаква идея как ще завършат преговорите, което все пак е доста забележително само по себе си. Втората ми забележка – щом до сега не успяхме да постигнем повече от постигнатото до момента, т.е. в рамките на 3 години, Струва ми се, че ще бъде още по-трудно да водим преговорите след това. От една страна, защото самата тематика е много сложна, а от друга страна се питаме нали, изобщо в Обединеното кралство някой знае кой е пилот на самолета. А по въпроса за двустранните споразумения питам се дали изобщо можем да сключваме такива. От една страна има възможност за двустранни споразумения между Европейския съюз и Великобритания. тук се връщам на това, което казах преди малко. Тоест, виждате, че нещата не се случват нито бързо, нито лесно. В случай, че няма сделка, не може да се изключват двустранни споразумения между отделните държави членки на Съюза и Великобритания. А пък ако двустранните споразумения ще се случват между ЕС и Великобритания. Припомням на всички ви, че това не може да се случи за един-два месеца, защото, както добре знаете, преговорите изискват а, да се мине през цялата законодателна процедура с участието на парламента, съвета и комисията. И всички знаем, че цялата тази процедура рядко завършва за 3 или 6 месеца. Така че от институционална гледна точка двустранните споразумения за мен не са вариант и затова толкова се ме изненадаха думите на колегите. Да се договорят тези споразумения добре, но после трябва и някой да ги гласува, така че честно казано, струва ми се, че Докладът е много интересен. Надявам се да не, да не се окаже полезен, т.е. надявам се да се стигне до неизключване на споразумение за оттегляне, но пак казвам, не смятам, че ще успеем за 3 месеца да, да постигнем това, което не успяхме да постигнем за повече от 2 години. Благодаря ви, господин Ван Милтенберг, имате думата. Your... Благодаря, благодаря за презентацията. Много е подробно това проучване и в него има много ясни препоръки. Аз имам един въпрос. Става дума за авиацията. Вие казвате, че ако няма сделка, британските авиокомпании могат да извлекат неправомерни ползи. Великобритания няма да участва в схемата за търговия с емисии. Същото въжи и за другите типове права и другите типове транспорт. Кажете какви биха били тези неправомерни преимущества за Великобритания. Има едно проучване, което вече постанови, че ще се конкурираме с британски компании от различни транспортни подотрасли. Какви ще бъдат тези неправомерни преимущества, които биха засегнали компаниите от 27-те в ЕСА? Имате ли информация? Мисля, че това е една ясна заплаха за онези, които остават, 27-те. Тенбург. Много благодаря, господин Ван Милтенбург. И аз съм се записала в списъка с изказващите се. Никой друг не иска да... Ако никой друг няма въпроси. Добре, аз имам два въпроса. Можете ли да ни кажете кои по-конкретно ще бъдат пряко засегнатите региони? Знаем, че най-голямата граница между Европе... държавчик на Европейския съюз и Великобритания е Франция. Така че се питам, коя ще бъде, кои ще бъдат най-засегнатите региони, защото нека да навлезе малко в подробности тук. Последиците за Германия няма да са същите като последиците в други региони, така че можете да ни кажете по-конкретно как е, въобще е въздействието от регионална гледна точка. И на второ място, е, след съгласна с казаното от господин Пипър и госпожа, господин Рике, ако вече са подготвени двустранни споразумения по всяка тема имаме съществен проблем, защото Европейският парламент и в частност нашата парламентарна комисия не са били част от този процес. Така че в качеството си на председател на комисията по транспорт и туризъм мога да ви уверя, че това ще доведе до много сериозни проблеми. И третият ми въпрос. От техническа гледна точка към днешна дата имаме ли някаква идея колко ще ни струва колко ще ни струват всички тези инфраструктури нужни за възстановяването на границата между Европейския съюз и Великобритания? Колко ще струва всичко това? Е, je vous laisse répondre à l'ensemble de ces questions. Да, ме думата да отговорите на всички зададени ви въпроса. Господин Франциско Папин, заповядайте. Благодаря, госпожо председател много въпроси. Надявам се, че няма да забравя някои от тях. Започвам с първия. Колегите ще се включват, когато решат. Те биха могли да допълват казаното от мен. Първо към колегата тук. Когато казваме, че е малко по-малко трудно за шосения транспорт, имаме предвид следното – Проблема с другите подотрасли е, че имаме нужда от правно основание. Що се отнася до шосения транспорт, вече имаме такова. Ако не искате да спирате на границата, може. Ако искате да има мека граница, може да я има чрез камери, чрез контрол на случайен принцип. За другите подотрасли проблема е, че имаме нужда от законодателство, имаме нужда от официално одобрено законодателство. Трябва да има някакво правно основание, на което да стъпим, за да действаме. За това ние казваме, че в тези подотрасли има повече проблеми. По време на по въпроса за цифрите, извинете, имаме материал, данни от Евростат. Имахме 4 месеца, знаете, и за това време не е възможно да се започне да се събира достатъчно количество данни, но има достатъчно данни на Евростат. Те са достъпни, ние ги използвахме. И на второ място обърнете внимание на доклада на професор Белке от института в Есен. Може да го намерите в библиографията към нашия доклад. В този доклад се споменава подробно какво ще е въздействието върху БВП. Затова ние казахме, че що се отнася до 27-те, имаме минус 0,4, а що се отнася до Великобритания, е голяма вероятността да има 4% намаление на БВП. И то незабавно. Методологията на съответния институт може да намерите информацията в нашата библиография. Не сме правили подробен анализ на ситуацията с Гибралтар. Защо? Защото когато подготвяхме проучването, разговорите не бяха приключили и даже нямаше предложение за споразумение, така че нямаше как да отчетем положението на Гибралтар. Що се отнася до отраслите, които биха извекли полза Рафаеле? Ти можеш да кажеш защо британските авиокомпании могат да извлекат ползи, ако няма споразумение. Ние казваме, че може да се стигне до там, но като цяло не очакваме да има преимущества от такъв характер. Що се отнася до морския транспорт, що се отнася до въздухоплаването, ние смятаме, че като цяло ще се стигне до намаляване на конкуренцията. И в Великобритания, и в 27-те, защото ще имаме по-малък пазар. На него ще оперират по-малко конкуриращи се компании. Ние смятаме, че е много важно да се демонстрира политическа воля за създаване на правно основание, на което да стъпим. Защото без такова правно основание сме с вързани ръце. Това е основният проблем. Така отговарям и на казаното от господин Рике. Вярно е, че правната процедура отнема много по-дълго време, но ние нямаме правно основание и без такова ще настъпи пълен хаос. Мигел. Ще отговоря на последният въпрос, зададен от председателът и от а, господин Рике. Ще кажа няколко думи и за сектора на въздухоплаването и за възможността за сключване на двустранни споразумения. Настоящата система е следната. Всяка авиакомпания може свободно да извършва полети между отделните държави членки на Европейския съюз. А става дума за авиокомпании, които се контролират или които са собственост на европейски субекти или на европейски институции или държавна собственост на някои държави членки на Европейския съюз. Ако няма сделка, ще се окаже, че у нези, които са най-подготвени е, с план Б, са частните стопански субекти, в частност британските. Или съм злоби думи, по-голямата част от британските авиокомпании са европейски авиокомпании. В миналото по-голямата част от техните акционери бяха британци, а между времено акциите бяха прехвърлени към акционери, които са европейци, но не са британски граждани и на практика тези авиакомпании ще продължат да се смятат за европейски авиакомпании. Проблемът обаче е, че европейските компании на Европейския съюз с 27 държави членки няма да могат свободно да извършват полети до Великобритания, ако не бъде изключено споразумение. Тоест, на практика трябва да, или да се включи решението в някакво общо споразумение, или да се изключи двустранно споразумение между ЕС с 27 държави членки и Великобритания за което, разбира се, ще трябва доста време, но има подобни примери, т.е. Европейския съвет сключил подобни споразумения с Марокко миналата година, с Бразилия и с Съединените щати. Тоест няма да започнем от нулата, защото модел за сключване на споразумение, което може да гарантира свободното функциониране на авиакомпаниите е модел, който вече съществува, но действително трябва да, да се задейства цялостна процедура на законотворчество в Европейския съюз, което няма време. А по въпроса за регионите, имате ли идея, ако ще са незасегнатите региони? Ще се опитам да ви отговоря на въпроса, госпожо председател. Установихме, че в Северна Франция ще има проблеми три региони в частност ще бъдат засегнати. Нормандия, Бретан и е, Норпад Кале. Защо? Защото, както казахме, морският транспорт и е, тунелът под Ламанша са двата най-важни маршрута за превоз на товари между Обединеното кралство и Европейския съюз. Така че да, установихме, че тези три региона ще, има, ще се сблъскат с много големи проблеми и трябва да го подчертаем. В проучването на отделните случаи в държавите членки, в конкретният част посветена на Франция, можете да намерите повече подробности по темата. Благодаря ви. Има ли други въпроси? Не. В такъв случай най-сърдечно ви благодаря за проучването. То ще ни даде възможност да покажем, че последиците от нескочно на споразумение, нека си го кажем честно, могат да бъдат катастрофални и могат да в конкретни региони на държавите членки на Европейския съюз е, в зависимост е, от отраслите. Не сме засегнали все още темата, но последиците за автомобилният е, сектор в областта на транспорта ще е нещо ужасяващо. Не се говорила за сектора на автомобилостранието, но това е друга тема, която ще трябва да засегнем. Много ви благодаря. Съжалявам, скъпи колеги, че не, не оставаме много оптимистично настроени след това проучване, но пък то ни кара да си отворим очите пред действителността в случая на нескочно споразумение. Много ви благодаря за проучването. Аплодисменти за авторите.